Colleagues, I'm going to start. Um, as it is, we're seven minutes past nine. Започваме 7 минути вече след 9 часа. Първата точка от дневния ред е обмен, размяна на мнение с директора на Сезар Патрик Кай, който е тук. Патрик, наистина малко съм смутен от факта, че има толкова свободни места в залата когато ще направиш преглед на ситуацията. Обръщам се към политическите съветници. Бихте ли могли да призовете някои от а, а, депутатите да дойдат в залата? Да, но и количеството би ни помогнало. Наистина, твърде малко сме в залата. Подчертавам това. Патрик, имате думата. Благодаря, Рен. Уважаеми госпожи и господа, а, убеден съм, че облака, който изригна от вулкана от пепел, със сигурност е възпрепятствал колегите ви да дойдат в залата. Сега ще ви запозная къде точно се намираме по отношение на Сезер и ще поговорим и за бъдещето изпълнението на програмата и необходимото което се изисква от нас от комисията. За мен е голямо удоволствие да бъда сред вас и да говоря за Сезар. Миналия път ви обясних какво представлява точно тази програма. Това е едно съвместно начинание, първото публично-частно партньорство в тази област. Тъй като ви запознах с този факт, а сигурно и вие сте запознати, искам да кажа, че ние имаме още 13 допълнителни участника, които се присъединиха. Целите са две основно. Първо, увеличаване на броя на доставчиците на услуги, особено в Европа, централната и част Работим с е, Полша много активно, но освен това бихме желали да се привлекат и съседни на Европа държави, които имат много силни връзки, като например Канада и имат много полети към Европа. Освен това, на второ място, промишленост, която е не от, Евро... от Европа и Европейския съюз. Бихме желали да насочим а, вниманието си именно на там, особено към а, компаниите в САЩ, а, имайки предвид споразуменията за прелитане над Атлантическия океан и всички дейности в програмата ние бихме искали да поставим акцент, особено в участието в Next Gen. Освен това, участваме в работата съвместно с експерти, вече 200 от различни асоциации и представители на щатни служители, които вече са 60 в участието на нашия екип. Ние е, разработваме една много амбициозна програма в Европа. Около 300 са ни проектите, 16 пакета, 110 компании участват. 2000 експерти работят с нас в 23 различни държави. Следователно, нужно е сериозно инвестиране по отношение на усилията, за да се изработят принципите за съвместна работа, както и механизмите, инструментите, управлението на проектите, на уменията, на капацитета. Всичко това искам да ви кажа ни отне много повече време, отколкото очаквахме в началото. Но крайна сметка нещата се работиха добре и вече две години по-късно, работейки по програмата, успешно обявяваме всички тези проекти и изпълняваме всичките а, си дейности, съответно според разходите и графика. Първото ни предизвикателство, което миналия път ви запознах, е съставането на програмата и стартиране. Това вече бе осъществено. По-нататък, програмата, разбира се, трябва да се реализира успешно. Това е истинското предизвикателство, тъй като през последните 20 години около 200 милиона евро са инвестирани в научно-изследователска дейност в областта на управлението на трафика. European Commission, Eurocontrol in particular, and virtually... И в резултат на тази изследователска дейност, която до сега не е съществувала, се надяваме, че ще можем да а, извлечем нужните резултати и да ги включим в дейността. Всичко ще се валидира в реална оперативна среда. Разработват се лабораториите, в които се извършват експерименти с чудесни резултати, но освен това трябва да видим как стоят нещата в реалния трафик. Нашия подход е да се използват оперативните системи с е, трафика, реални ежедневни условия, за да можем да проверим ефективността на процедурите. Като правим това, РВД-тата, пилотите и инженерите трябва наистина да оценят в реална среда е, онези инструменти, които би трябвало да работят добре в ежедневната им среда. Освен това работим с представителите на служителите в бранша по отношение оценката, безопасност и ефективност на процедурите. Ако тези изпитвания се, изправя, се, спра, се извършат правилно и оценката е положителна, тогава всичко ще бъде много лесно да бъде въведено в практика на по-късен етап. Следващото важно решение, което възприехме, беше ежегодно да подготвяме а, доклад относно продуктите и валидизираните процедури. А, първата подобна а, разработка се прави тази година, а, като например акцента върху отдалечените а, кули, РВД-тата, физически присъстващи на летището, синхронизиране, излитане, кацане, всичките процедури, ефективност и 40-те полета, които ще се извършат на борда на Airbus. Освен това, е, решихме, че ще направим необходимите разработки по отношение на зелените резултати. 18 са проектите и се обръщаме към групи авиолинии и летище да работят по тези зелени процедури, да обменят информация по тях и да оптимизират траекториите, траекториите на полетите. Тази част от програмата свързана и с трансатлантическите полети, наречена АЕРЕ, САЩ, Канада, Обединеното кралство, Португалия участват. В хода на програмата могат да се реализират много сериозни економии, като например Нью Йорк, Париж. 1,4 тона гориво биха могли да се пестят за всеки един полет, което е впечатляващо. Освен това работим подобни операции и по летища Амстердам, Цюрих, Виена, Брюксел, Мадрид. Спонсорираме 5500 общо зелени полета, което е изключително успешно, защото много авиолинии вече искат и те да се включат в програмата. Сега работим с всички оператори и авиолинии, за да може зелените полети да станат ежедневие. Освен това е по този начин може да се тества и изпълнението на програмата СЕЗАР и как могат да участват всички заинтересовани страни. Сега ще говоря за самото изпълнение и въвеждане в изпълнение. Току-що приключихме едно проучване по отношение на Сезар и економиката в Европейския съюз с компанията Макензи и за да бъде съвсем обективно изследване по смисъла на експертите, които идват от ОСД, ОИРСР и правят оценката, разработихме четири сценарии. Първо, нищо да не правим, да си продължаваме практиката, както съществува сега. На второ място да се изпълни и въведе Сезар е, на време. Третия сценарий да се десинхронизира Сезар, т.е. различни групи по различен начин влизат в програмата през 5 годишен период и четвъртия сценарий е да се направи всичко това с 10 годишно забавяне на въвеждане на програмата. Интересни са резултатите. Ако нищо не се прави, 419 милиарда евро е измерението на програмата или 0,16% БВП на Европейския съюз, което също представлява 328 хиляди работни места нови, ако направим това. Ако е десинхронизиран сценария, ще се загубят 117 милиарда евро, а се застрашават 72 000 работни места, а 10 годишното забавяне означава 268 милиарда евро загуба и 198 190 хиляди загубени работни места. В това проучване ние разглеждаме директното въздействие на програмата СЕЗАР върху промишлеността, авиопромишлеността. Не сме разглеждали въздействието върху туризъм, регионална економика и така нататък. Проучването не изненадващо ни показва, че е изключително важно да се поддържа устойчива структурата в Европа и това може да стане именно като се е, въведе успешно програмата. Въпросът е как да направим това синхронизиране. Работим по отношение изпълнението на това решение е, за съвместно с парламента, за да можем да получим окончателното решение и двете фонда, кои са двете основи за изпълнението успешно на програмата? Първо, да има подходящо управление, опитът с който разполагаме на етап разработка, ни показва колко е важно да работим заедно. Груповата динамика наистина е нещо по-добре, отколкото индивидуалната работа, особено когато се въвежда трудни промени. Положителната конкуренция в групата дава възможност да се следва успешния пример на унези, които вече са имали успех. Ако те са го направили, защо пък ни, ние да не, усп... да не го направим, така както казват и французите по този въпрос. Но Работата съвместно ни дава възможност да изпълняваме правилата и да разчитаме на един, който да взима решение тогава, когато трябва. Мисля, че е важно да има един орган, който напълно да отговаря за програмата и да взима решение за отделните групи. И това, между другото, винаги има успех. Освен това, Важно е от международна гледна точка САЩ, Китай и Бразилия също да имат е, един а, е, партньор, с който да контактуват, когато се разглеждат тези въпроси. На второ място, финансирането според мен е нещо много важно. Основният принцип на СЕЗА е да се интегрират всичките системи в една. Тогава Самолета ще бъде винаги свързан с земята, всичките кули ще прехвърлят съответно връзката с самолета. Това наричаме ние системата SWIM, което представлява всеобхватна информация и управление на тази информация. А, изглежда лесно и хубаво, но на практика е много трудно да се изпълни, защото участват различни групи със своите интереси, които понякога се разминават. Например, можем да използваме примера за УКВ радиото, което е на технология от 1950 година. Искаме да разполагаме с онази съвременна технология, която, например, не съществува в радията, в такситата в Брюксел. Връзката е през интернет. Така а, е възможно да се разработят а, много по-бързи и лесни връзки. Наземната а, система ще въведе това оборудване, само когато поне минимален брой самолети имат подобно оборудване, за да може да има ефективност инвестирането. Регламентите за единно небе трябва да определят дата за изпълнение, но ние очакваме, че е, и на местно и национално ниво трябва да се възприема тази дата. Освен това, това ни дава едно ограничение, което означава, че последният включил се ще има най-голямо преимущество. Мисля, че трябва да предоставим инициативи на всички, които са е, желаящи да задвижат системата, трябва да имат е, стимули. Е, ние все още работим на принципа най-добро оборудване, най-добре обслужени, но това е, има известен. Е, е, усеща се известна съпротива от страна на някои от операторите. По отношение на финансовите инициативи, разгледаме различни финансови инструменти, като например проектните облигации е, или пък кредити с нисък лихвен процент, финансиране, което ще даде възможност поне да даде тласък в началото на процеса на промени. Инвестициите ще се направят от премишлеността, но освен това се надявам, че обществени средства може да дадат стартовия а, а, тласък на финансирането, за да могат да се привлекат и други инвеститори. Много е важно да има взаимна свързаност с останалите политики, за да има и съответните гаранции. В заключение, искам да кажа, че програмата работи добре. В график сме и започнахме вече да показваме 2011 година конкретни резултати от работата си. Искаме да се вижда нашето присъствие на международната сцена. Сътрудничество бе подписано между Европейския съюз и САЩ, което дава мандат за нашата дейност с американските партньори. Освен това работим и с ИКАО, за да гарантираме, че нашите стандарти ще станат световни. Важно е цялата тази работа да не се извърши просто така на празно, а европейските институции да използват опита ни за изпълнението и въвеждането в изпълнение на програмата Цезар. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря много, Патрик. Сега, господин Сесада от името на НП. Благодаря, господин председател. За мен е така изненада, че трябва да говоря от името на НП, но ще се опитам да представя нашата, нашето становище. Благодаря, господин Кай, за вашата лекция. Съжалявам, че не съм получил писмено а, вашата лекция. Но още от самото начало искам да подчертая, че аз подкрепям идеята за единното европейско ниве, небе. Подкрепям и програмата а, Сезар. Смятам, че изграждане на общото европейско небе, изграждане на общото европейско небе е много важно. То е свързано с е, единият европейски пазар. Като използваме Галилео и други системи в гражданската авиация, ние можем да подобрим нейното функциониране. Това е много важно за европейската система, за контрол на движението, управление на движението. Особено за малките летища. За жалост, използването на Галилео е свързано с доста много трудности. За какви трудности става дума? Експертите споменават разходите за прилагането на единна система за управление на въздушното движение. Това може да доведе до така наречените бързи печалби, т.е. да получим нещо в кратки срокове. Обхватът на Сезар обаче е огромен той обхваща системите за управление на движението, обмен на информация, оборудване и така нататък. Особено, що се отнася до оборудването на самолетите, то би било от голям интерес за представителите на гражданската авиация. Те би трябвало да бъдат осведомени с какво трябва да бъдат оборудвани пътническите самолети, за да могат да отговорят на новите изисквания кога членовете на различните авиационни организации ще научат подробностите, примерно какви чистоти ще бъдат използвани за свръзка и така нататък. Също така, можете ли да ни кажете нещо във връзка с финансирането и съфинансирането, за да може по-старите самолети да продължат да се използват? Благодаря, господин председател. Бих искал и аз да благодаря на господин Ки за неговата лекция. Сезар е много важен европейски проект. И се радвам, че той върви напред. Искам да подчертая, че трябва обязателно да спазим амбициозният график. Ще се радвам да чуя какво има да ни каже комисията по тези въпроси, без по-нататъчни церемонии, кога ще направи предложение за следващият етап, как, какви са бюджетните измерения, говорим за 13 милиона евро, но до голяма степен разчитаме и на частни инвеститори. Тоест, в средносрочен план, можем ли да очакваме че ще получим европейски пари. Ще има ли отстъпки в цената? Предполагам, че може да се направят отстъпки от тарифите за управление на въздушното движение, например. И по-конкретно искам да попитам, колко време според вас ще е необходимо, за да се завърши и приеме необходимото законодателство? Това е първо. Второ, в по-широк план, Сезар не е единствената система от този род в света. Съществува подобна система в САЩ. Какво ще ни кажете за оперативната съвместимост на тези системи? И какво би било бъдещето на възможностите да продаваме европейска технология на трети страни? И каква подкрепа очаквате от европейските институции? Как бихме могли да ви помогнем? За да може Сезар да върви бързо напред. И още нещо. Облакът от вулканична пепел. Нещо, което е на дневен ред в момента. До каква степен в бъдеще Сезар ще може да допринесе за по-нататъчното усъвършенстване на дефиницията на така наречените червени зони, в които трябва да бъдат забранени полетите в, бъд... в бъдеще, когато те се появят. И също така, доколко Сезар участва в осъществяването на идеята за единното европейско небе. Участваме ли изобщо в тази инициатива? Можем ли да бъдем доволни от това, което се прави? Ще се спази ли срокът за 2012 година? И най-накрая, въздействието на Сезар върху измененията в климата и заетостта. Мислите ли, че използването на Сезар ще има благоприятно въздействие върху предотвратяване на измененията в климата. Поддържате ли първоначалната си прогноза или смятате, че тя трябва да се промени? impact hebben op, op de klimaatverandering. Uh, maar men zegt mij dat ook perfect. Eh, може ли да очакваме изменения в климата, свързани с е, въздушния транспорт? Е, съществува ли достатъчно добро сътрудничество с метеорологичните служби, с е, е, службите за контролно управление на въздушното движение. Как се стикова Сизър с всички тези служби и как смятате, че може да се подобри тяхната работа? Госпожа Майснер, благодаря, господин председател. И ние бихме искали да благодарим а, така най-сърдечно на господин Ки аз ще бъда кратка, е, защото е, за жалост е, ще трябва да си тръгна много скоро, но това, което чух до сега е много интересно. Особено интересен е фактът, че вървим към една по-зелена авиация и към осъществяване на идеята за единното европейско небе. Този въпрос има економически аспект – а, има и а, а, организационен аспект. Говорили сте с господин Яжен Бовски, който е координатор по въпросите за единото европейско небе. Имате ли нужда от подкрепа тук? Второ нещо, което вече се спомена. Ние сме много загрижени във връзка с вулканичната пепела. Смятате ли, че техниката ще се развие така, че техните двигатели, двигателите на самолетите да бъдат по-малко застрашени от вулканичният пепел от облака, който се е растила над Европа. И за какво става дума? Имате нужда само от средства? Има ли други начини, по които можем да помогнем на Сезар? Как можем да ви подкрепим максимално? Господя Фостер. Благодаря, господин председател. Благодаря на Патрик за предоставената информация по някои от тези актуализирани слайдове ще бъде много полезно да получим информация в, на хартиен вид. Много е интересно това, какви тенденции се очертават. Мисля, че вулканичният облак е един от най-силните аргументи за е, реализация на системата. Аз не смятам, че проблемът е липсата на средства. Помните, че ние подкрепихме промените в управлението на, на въздушното движение. Наясно сме с трудностите в процеса. Мисля, че онова, което ни притеснява е ангажимента на държавите членки. Знаем, че в цяла Европа има финансови проблеми. Знаем, че има много фирми, които инвестират в технологиите, както подчертахте, които ще са необходими за тези програми. И ние трябва да спазваме графиците, независимо от резултатите. Защото не бива да забравяме наличието на други международни системи. Мисля, че цената на забавянето ние знаем това. Цената е задръствания, намаляване на капацитета. Цената на горивото няма да спадне, така че цените на авиокомпаниите на въздухоплаването ще е много висока. Това е само един аспект. Нашият, наш колега повдигна въпроса за функционалните блокове Разбира се, ние, Джордж Ерзембовски, се опитва да мобилизира подкрепа в държавите членки, но и тук нещата вървят много бавно. Много са въпросите, които разбира се няма да, в които няма да навлизам сега, тъй като става дума за специализирана област. Но дългосрочната полза ще бъде, ще, ще наделее. Не можем да стоим на едно място. Ще бъде интересно да чуем какво би казала Европейската комисия. Благодаря на Патрик за това, че дойде тук и за предоставяне на актуалната информация. Трябва да, трябва да работим активно. Благодаря, господин Канчан. Благодаря, господин председател. Благодаря на Патрики за представянето. Би било полезно да получим вашия доклад малко по-рано, за да можем да се подготвим. Мисля, че това е посоката, в която трябва да вървим. Ние сме длъжни да вървим в посоката на единното европейско небе. И смятам, че единият орган трябва да бъде подсилен. И смятам, че от економическа и финансова гледна точка единствената възможност обществено-частните партньорства. Искам да се присъединя към колегите зададени, към въпросите зададени от колегите, но искам и още нещо да попитам. Въпросът за отбраната. Да сме сигурни, че новата европейска система да не бъде уязвима на кибернетични атаки. Това е много важен въпрос. Как предвиждате това в програмата? Също така Искам да попитам какво сътрудничество съществува между Сезар и страните от Латинска Америка и страните от бившия Съветски съюз. И накрая аз видях един слайд, на който се говореше за отбрана. НАТО контролира, осъществява военен контрол на въздушното партньорство и какво прави е, Сезар в рамките на новата европейска система. Към казаното от е, Кадрауи искам да кажа, че докладът е много важен. Дали двете системи, американската и нашата, дали те са съвместими? Госпожа Тикао. Искам да кажа няколко думи за взаимоотношенията между Сезар и единното европейско ниво. Как стоят нещата с това сътрудничество? Как засяга по-зле, по-зле справящите се по отношение на функционалните блокове? Има ли някакви проблеми, свързани с застраховането и финансирането? Знаем, че има държави членки, а също така и частни инвеститори, които работят в тази обща инициатива. И би било полезно да знаем как би било полезно да знаем дали според вас има недостиг на финанси и как според вас може да се преодолее този проблем. Не на последно място имам въпроса дали общата инициатива за създаване на по-малко замърсяващи двигатели, двигатели, които са по-економични, дали тази тенденция ще отчете сегашната ситуация, като например вулканичният вулканичната пепел, но също така и пясъчните бури, които са проблем в определени части на Европа. А Яла Сендер има думата. Благодаря. Аз съкъснях малко. Мисля, че нашата комисия винаги е анализирала въпросите от гледна точка на финансите. Ние подкрепяме Сезар, особено предвид на ролята му в областта на сигурността и по-доброто управление на европейското ниво. Въпросът, въпросът който задавам е следния. Ние поставяме акцент върху значението на Сезар и аз искам да се занимая с индустриалния и технологичен аспект. Знаем, че Сезар играе важна роля за европейската индустрия, по-конкретно патентите. Бихте ли ни дали информация в тази връзка? Друга важна, още нещо, което ме интересува. Сезар и Евроконтрол, разбира се. Знаем, че Евроконтрол е важен събеседник на Сезар, но можете ли да ни помогнете да се ориентираме по-добре в контекста на вулканичния облак, какво можем да направим, какво можем да предвидим. Председателят аз самият Имаше много въпроси за връзката между Сезар и единното небе и работата на господин Яржембовски в областта на функционалните блокове. Има въпроси за това доколко са свързани и взаимнозависими нещата. Освен това, въпроса за държавите членки а, и напредъка, който се постига от тази гледна точка, тук има доста притеснения. Както каза госпожа Фостър, не става дума за нещо ново. А, това не е... Не можем да кажем, ако трябва да използваме една метафора, това не е бебе, това е вече а, юноша е, постигнат е известен напредък, но напредъкът не е толкова чувствителен и при всички случаи е, напредъкът не съответства на първоначалните очаквания. Интересуваме връзката между вулканите и желанията на държавите членки за един европейско ниво. Обикновено, когато има вулкан, държавите членки казват, трябва да работим по европейското, един от европейско ниво, когато нещата отминат, обаче нещата се забавят, след това идва още един вулкан, така че може би ни трябват повече вулкани, за да а, и се запази желанието за работа от държавите членки. По-нататък, интересуваме проучването на Макензи, които споменахте в изложението. И по-конкретно, евентуалната полза от Сезар. Един от проблемите, пред който сме изправени, е страхът или несигурността, може би, на някои авиодиспетчери, че с това се застрашава поминъка им. Това застрашава работата им. Това, което ни представихте от е, проучването на Макензи, е, сочи, че това не е така. Ако не е така, как да убедим авиодиспетчерите, гледам Доминик и по-конкретно френските авиодиспетчери, че това е възможност, а не заплаха за работните места. Мисля, че не само френските авиодиспетчери, всички авиодиспетчери се притесняват а, от а, евентуална загуба на работа, от евентуално влушаване на качеството на обслужването. Как да убедим авиодиспетчерите, че всъщност става дума за нещо, което е полезно? Комисията иска да каже нещо. Господин председател, Никога не бих пропуснал възможност да се изкажа, но нека господин Ки първо да отговори. В случай, че каже нещо погрешно ли? Сега искате ли да отговорите? Благодаря. Много, е, няколко много интересни въпроса. Uh, first, the relationship between първо взаимоотношенията между Сезар и единното европейско ниво. Сезар е част от единното европейско небе. Тоест, евро... единното европейско небе е невъзможно без Сезар и обратно. Особено когато говорих за нови технологии, нови съоръжения законодателството ще ни даде възможност да реализираме проектите, така че е, всяка страна в Европа да има е, едни, е, едно и също оборудване и това може да стане само чрез европе... от европейско ниво. Срещал съм се с е, господин Ержембовски. Можем спокойно да кажем, че функционалните блокове се изграждаха изолирано от Сезар и едва когато господин Яржембовски започна работа по въпроса, започна да се говори за връзката между функционалните блокове и Сезар. Когато говорим за функционалните блокове, става дума предимно за функционални е, решения, за взаимоотношения между различни фактори, но работата е в, предимно в областта на въздушното пространство. Това са много важни неща, които са е, много важни въпроси от по-краткосрочен характер. Не сме стигнали обаче до момента, в който изпитваме потребност да говорим за нови технологии и за това как да, да повишим координацията чрез нови системи. За съжаление, няма нито един функционален блок с една и съща система. Всички функционални блокове имат различни системи. Това е причината и поради която изчакваха Сезар да достигне по-високо ниво на зрялост. Все още има аспекти, по които се водят институционални разговори и все още няма смисъл а, за тези аспекти да се говори а, за връзката с а, Сезар. Започнахме обаче а, дискусия по някои а, системи и но, аспекти, Целта е да видим, когато започнем работа, то да, работа да е насочена към конкретен функционален блок. По въпросите за а, облако от вулканична пепел, боя се, че Сезар а, не може да дава прогнози. Щеше ми се да мога да ви кажа, че Сезар ще промени всичко, но не мога да го направя. Основният проблем за вулканичният облак е процесът на взимане на решение за това кой какво решава и кой за какво носи отговорност. Онова, което ще развиваме е по-добър обмен на информация с различните фактори и също така разработване на по-прецизни възможности за преодоляване на проблеми, независимо от това дали става дума за вулканичен облак или нещо друго. И с оперативните процедури на Сезар ще оптимизираме преодоляването на препятствията, но не можем да се... но няма да работим в областта на прогнозите и установяването на наличие на облак. Що се отнася до сътрудничеството с други страни в света, в момента се работи по две основни програми Сезар в Европа и NextGen в САЩ. Японците се опитват да направят нещо, но не не са достигнали толкова напреднал етап. Сътрудничество с САЩ върви много добре. Има техническо сътрудничество между нас и САЩ, е, основа в рамките на което обменяме информация. Ясно е, че ще има някои проблеми. Първо и, има съд, конкуренция между Сезар и NextGen. Освен това ще има и известно противоречие в стандартите. И ние сме готови да направим така, че Европа да е в състояние да решава тези въпроси. Но поне имаме механизъм за диалог с американците по евентуалните проблеми и това как да бъдат те решени. Ние се... Ние сме конкуренти, така да се каже. С оглед на економическия климат, стандартите няма да бъдат два, ще има само един. Тоест, ще има известна конкуренция в сектора, особено що се отнася до патенти и така нататък но ние поне разполагаме с механизъм за диалог с американците. Когато има разногласия, можем да внесем въпроса до ИКАО. В рамките на ИКАО започнахме разговори с някои с трети страни, с Латинска Америка, работим с Мексико и Бразилия. за да сме поне информирани и ние, и Латинска Америка за това какво правим. Целта е да координираме в максимална степен графиците и дейностите, така че когато а, дойде до оборудване на самолети а, и нашите самолети нямат е, оборудване, което е необходимо за влизане в е, латиноамериканското въздушно пространство, да имаме механизъм за диалог. Що се отнася до Китай, малко сме закъсняли спрямо американците. Вече има подписани е, меморандуми за сътрудничество между САЩ и Китай, Индия, и така нататък. Поне се опитваме да направим така, че графиците ни са, при, са подобни. Опитваме се да обсъждаме евентуалните проблеми и, или поне да обменяме информация. Най-важният аспект е ИКАО, защото в крайна сметка тази организация ще приеме световните стандарти. Ние започнахме работа с ИКАО по изграждане на а, разработване на идеята за това как ще изглежда бъдещата политика в областта на въздухоплаването. По ръководството въздушно движение и климатичните промени и метеорологията въздействието на Сезар в околната среда ще бъде положително, тъй като целта ни е 10% по-малко емисии за полет. Без инвестиции в технологиите е ясно, че можем да постигнем 3-4%. Това означава, че все още има възможност да постигнем тази цел. Това означава, че капацитетът, който ще бъде освободен чрез Сезар, ще бъде въглеродно неутрален. Растежът във въздушния транспорт ще бъде въглеродно неутрален. Това е заложено и в проучването Макинзи. В Сезар обаче ние не работим по въздействието на въздухоплаването върху а, климатичните промени. Вие споменахте а, а, дирите, които оставят а, самолетите. You know, what is the impact of contrails on the climate change? We don't have the we don't have the expertise. It's much more on the climate uh, research institutions. Необходими са повече проучвания в тази област. Работим с метеорологичните служби и преговаряме с тях, за да работим с модели за метеорологични прогнози при изграждането на системите. Това означава, че ако в определен момент дирията на самолета се окаже, се окаже проблем за въздухоплаването, ние в Сезар да можем да решим по този въпрос по подходящ начин. Имаше въпроси за бързите печалби. Ние се опитваме да работим по този въпрос и, за, и по това, което може да бъде освободено максимално бързо. Споменах отдалечените кули. Това, това е нещо, което може да стане до година. И това ще повиши рязко ефективността, особено в северната или южната част на Европа. където летищата имат нужда от диспетчери, но те водят по 5 самолета на ден. Е, тези а, диспетчери могат да водят а, полетите, обслужвани от 5-6 летища отдалечените коли според някои ще повлияят отрицателно върху брой на работните места, само че ние ще повишим удовлетворението от работата. Само, че, тъй като никой не може да ме убеди, че когато един авиодиспетчер води само 5 самолета на ден, е доволен от работата си. Ние работим с синдикатите на авиодиспетчерите и, се, и един въпрос, който обсъждаме е създаването на по-добра работна среда за авиодиспетчерите от гледна точка на стреса, умората и така нататък. С новите инструменти средата може да се подобри. Така че в Сезар ние търсим възможност за а, управление на същия трафик с същият брой коли, така че става дума за повишаване на ефективността, така че един и същ брой авидиспетчери да могат да управляват два пъти по-голям трафик. Това е дискусията, която водим с авиодиспетчерите и нещата вървят добре. Що се отнася до ролята на държавите членки, и подкрепата на парламента и подкрепата, която парламента може да ни откаже. Ние работим в доста консервативен сектор и всяка промяна е много трудна. В Сезар, както и в един от европейско ниво, мога да кажа, че държавите членки правят крачка напред и две назад. Тук имаме нужда от вашата подкрепа, защото при въвеждането на технологии някои фактори ще проявяват много голяма неохота, тъй като в конкретния случай економическата перспектива не е много добра, но в, от по-глобална гледна точка перспективите са много положителни. Мисля, че един натиск от парламента в много случаи е, ще бъде отрешаваща роля. В Съединените щати има едно много важно предимство пред нас – когато там има една държава и когато един път я убедиш, всичко това е достатъчно. Тук, е, колкото и да е убеде на една държава, това не е достатъчно. Очевидно, това ще бъде един от проблемите при въвеждането на Сезар. Според мен въпросът може да се реши, като поставим акцент върху конкуренцията между държавите членки. И ние в е, Сезар е, използваме идеята за пионери и нови технологии. Споменах е, отдалечените коли. Всъщност Швеция е една от страните, които най-много работи за реализация на тази идея. Когато включихме този въпрос в програмата си, само Швеция беше готова да ни подкрепи. Сега, когато започнахме изпитания и стана ясно, че технологията е добра и диспетчерите са доволни, няколко страни ни казват, няма да участвам официално, но проявявам интерес към работата. Така че можем да играем на струната на конкуренцията между държавите членки, само че ние ще имаме нужда от външна подкрепа и то от ваша страна. Надявам се, че успях да отговоря на всички въпроси по отношение на отбраната. И ние като вас се притесняваме от уязвимостта към кибернетични атаки. Затова започнахме разговори с, с Европейската агенция за отбрана, но и с НАТО, за да формулираме изискванията към сигурността. До края на годината ще формулираме заплахите и ще изградим а, гаранции и защита. Надявам се, че отговорих всички въпроси. Да, наистина отговорихте. Господин Балдин, сега вече имате думата. Да, благодаря. Вече се радвам, че мога да взема думата и говоря. Наистина, това е много важно изслушване и много полезно да можем да навлезем така задълбочено по тези важни теми. Извинете, че няма много да ви забавлявам, но искам да кажа, че твърдо, твърдо подкрепям казаното от Патрик. Той даде пълен отговор на всички въпроси. И наистина това е емболичната връзка между а, единото европейско небе и програмата Сезар. Това е нещо много важно. Благодарим му за тази изключително важна позиция на лидер, която е възприял. Това много помага и на нас комисията. Накратко. До къде сте сме стигнали в този процес? обединяването на много ценни ресурси в Европа и извън Европа. Освен това, по този начин се използват уменията и на частния сектор, възможността за споделяне на рисковете с публичния сектор. Всичко това, което Патрик вече каза, ползите за всички участници, авиокомпаниите, диспетчерите, пътниците, летищата. Наистина това е много интересно проучване, за което говори Патрик и то ще бъде много полезно защото по този начин наистина се подчертава и економически аспект и значимостта на начинанието. Няколко въпроса, които ми бяха зададени. Мисля, че сега навлизаме в голямо предизвикателство по отношение на внедряването на програмата – вече Патрик отговори на някои от основните въпроси, свързани с това как ще можем да осигурим финансирането и управлението. Как ще избегнем бъдещи закъснения. И аз ще се спра а, накратко по тези основни въпроси. Най-важното, както и Пахтри каза, е, че трябва да се създадат правилните условия във всички участници за внедряването на технологиите и процедурите по един синхронизиран и координиран начин. Това е най-важното. Да се използват максимално добре съществуващите инструменти и да се работи в рамката на единното европейско нибе. В комисията изградихме специализирана група, в която участват Евроконтрол, Девик Милилан и пак Патрик Дудул и самия Патрик Ки, както и Матиас Ритев, тя беше тук. И сега приключваме с този доклад в тази комисия от четирима души. Заместник председателя Калас на комисията ще получи доклада и след това се надяваме, че ще можем възоснова на него да приготвим нашите предложения в рамките на годината. Не мога точно да кажа наистина кога точно ще стане. Знае много добре как кариерите приключват на хората, ако правят неправилни прогнози по отношение на графика на задачите си. Да, този доклад е, ще бъде много важен и вие виждате, че през декемврийския ни е, доклад ние бяхме очертали различни варианти. И сега след като се получи а, резултата от този доклад и видим заключенията, със сигурност ще можем да направим комбинации от най-добрите възможности политическо ниво, секторно и разбира се проектно. Това ще бъде трудно. Като концепция трудно може да се възприеме и разработи, но е много важно да се получи именно добра, добрия баланс между публичното и частното в начинанието Сезар. По отношение на финансирането, има няколко механизма, на които сме се спрели. Могат да бъдат използвани различни комбинации, за да може в крайна сметка да има синхронизиране на внедряването. На този етап не очакваме конкретни механизми за финансиране на Сезер, но е много ясно, и за протокола искам да подчертая, надяваме се, че ще има специализирано целенасочено определено финансиране за Сезар. Бе зададен такъв въпрос. Знаем, че финансовата тема е много чувствителна за всички и държавите членки в това число, но не можем да работим без финансиране. Колко ще бъде то? В момента просто наистина е, говоря не съвсем подготвен, но се говори, че вероятно някъде в рамките на 30 милиарда евро ще бъдат необходими за това. 10% публични средства и останалите ще бъдат събрани съответно от други източници. Но това е, разбира се, на този етап не много ясно очертана финансова перспектива, това мога да ви кажа. Още нещо по въпроса за функционалните блокове. Съгласен съм с казаното от Патрик за взаимоотношението между тези теми. Наистина, господин Еженбовски, когато беше тук, беше наистина много важна сесията. Работата, която той е, извърши е много важно, за да не се губи тласъка и да се оказва нужния натиск върху държавите членки. Много е важно. Свързано е с институционални въпроси в рамките на държави членки, между държавите членки, но трябва да се развиват нещата в тази насока. 2012 година, декември, е истинския краен момент. И този срок, макар че ни се струва далече, всъщност това е измамно, защото а, промените са много трудни. Така че е, заместник председателя Каос наистина ще очаква да се регистрира сериозен напредък по този е, проект. Отново благодаря ви, че организирахте това изслушване, което е много полезно. Споменахте за вулканичната пепел, но много се радвам, че сте успели да дойдете. Може би, когато желаете да добавите още нещо, ще дам думата по-късно. Председателя, благодаря един въпрос сега. Ако може да получим а, копие на хартия на вашето изказване. изумен съм, че такситата в Брюксел са изпреварили развитието на авиокомпаниите, макар че други области вероятно много изостават. Но благодаря ви, господине, за вашето изказване. Много беше полезно това. Uh, next item is the exchange of views обмяна на мнение относно комитология, пилотни лицензии. Може би комисията трябва да започне тази тема и след това Кадрави като докладчик и останалите депутати ще имат думата. Вие искате думата? Добре. До Значи не ми помагат моите бележки, когато водя заседанията. Добре, докладчика има думата най-напред, после комисията. Благодаря, че сте толкова гъвкав, господин председателю. Ще мога да задам няколко въпроса, за това взимам първи думата. След което комисията ще може да вземе думата, разбира се. Мисля, че сме тук днес, за да изслушаме как точно пакетите се изпълняват. Имаме споразумение между координаторите. Казахме, че на следващото заседание на координаторите ще вземем решение как точно ще подходим по отношение на предложенията. Може би ще решим да вземем резолюция, която ще бъде насочена срещу това предложение. А, съществуващата тенденция е ясна по отношение на въздушното пространство и лицензиите. Три въпроса имам, които възникват така или иначе. Не е ясно как да направим оценка на нещата. И така, по-конкретно. Първо, een periode dat men... Eh, Cruise Relief при дългите полети. Тогава, когато самолета е на круз контрол режим и вторите пилоти ще трябва да имат вероятно същото високо ниво квалификация и ще поемат полета в тази отсечка. втора категория, ако мога така да кажа, втори пилоти. Така ли стоят нещата? Бих искал да ми обясните по-подробно този въпрос. На второ място. Има лицензии от трети страни, частни пилоти, както и САЩ. Те се опасяват, че въвеждането на тази система – до стигане до взаимно признаване на документите между САЩ и Европейски съюз ще ги налага и ще изисква от тях да имат две лицензии, които две разрешителни, което ще е много скъпо, ако трябва непрекъснато да се обновяват. Въпросът ми е как може да се избегне подобна ситуация. Зная, че е в ход въпроса за взаимното признаване на а, документите и по отношение на а, тези случаи, лошо време, вулканични изригвания, а, да видим какво се случва в Обединеното кралство днес. Възможностите на националните системи какви са, за да дадат възможност на пилоти да използват само видимостта за своя полет. Благодаря. Окей. Okay. Господин Болдуин. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Алка Драуи, че толкова ясно формулира трите въпроса, на които ще се опитам да отговоря. А, мисля, че трябваше първо да дам Накратко контекста на въпроса. Както знаете, регламент 216 е, на съвета да, за, предлага общи правила в, е, за въздухоплаването и по-специално определя ролята на Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването. Включително и правилата за разрешителните за преуправление на пилотите. А, какви ще бъдат правилата, които ще се прилагат от април 2012. Като част от системата, знаете, този срок е така твърдо установен. Комисията работи с агенция, с, ЕАС, Европейската агенция за безопасност на, на въздухоплаването, като тази работа включва и разрешителните за правоуправление. Ние общо взето използваме нормите, които вече се използват в страните членки, одобрени от а, ИКАО и от съвместният орган. Е, страните членки са се съгласили с направените предложения през 2010 година. Тези предложения са предло... преведени, изпратени са на вас, изпратени на вас и на съвета през юли за да бъдат прияти от комисията и публикувани в официалния бюлетин някъде през ноември, което ни дава 4-5 месеца, за да може и отрасъл и страните да се приспособят. А, това са обстоятелствата, но за да дадем повече време за решаване на трудни въпроси, ние предвиждаме и някои преходни мерки за да дадем възможност на отрасъла и на страните членки да се приспособят. Например, разрешителните управления на малки самолети. Срока е 8 април 2015, а преходният период за конверсия на разрешителните, които не отговарят на сегашните изисквания, така наречените non-JAR разрешителни, те на тях се дава до 2014 да изпълнят изискванията. Надяваме се, че тези сравнително дълги срокове ще дадат възможност за безпроблемно преминаване към новата система. Господин председател, сега да ви уведомя за някои свързани с това законодателни актове, които ще влезат сила в бъдеще. Следващата част от пъзела е допълнителното предложение към разрешителните за правоуправление, а това са медицинските изисквания за пилотите и екипажите. А, ние подчертаваме важността на безопасността. Важно е да имаме общи правила, които да не са обременителни по отношение на медицинските изисквания и които да бъдат а, еднакви за медицинското а, състояние на членовете на екипажа, които да не затрудняват операторите и властите. Това става, става дума за първоначалния медицински преглед, за частотата на медицинските прегледи, документите, които трябва да се представят. Всичко това е в момента се превежда и ще бъде представено в близките месеци. Искам да подчертая, че в тези, така някои доста от, от тях, доста спорни области, комисията винаги се е ръководила от принципа за това, че безопасността трябва да бъде на първо място, трябва да има съизмерност а, и а, субсидиарност. Ръководим се също така от нуждата да а, намалим огромното многообразие на правила, които действат в момента в тази област. разбира се, когато изпълняваме една подобна задача, не може да минем без консултации. понякога различните интереси се сблъскват и в резултат на това се, се стига до полезни разисквания, примерно разрешителните за проправление на самолети от трети страни, онези, които са получили правил за управление извън Европейския съюз, как се третират у нас и така нататък. А, и в, редица отговори на парламентарни въпроси по цялата тема за разрешителни за правоуправление на самолети, този въпрос явно, че е обсъждан много широко и подробно със страните членки и всичко това се взима предвид в измененията, които внасяме. Съжалявам, че говоря толкова дълго, но още нещо искам да кажа за пилотите, които имат разрешителни за преуправление, взети в трети страни. Или пък дали те ще бъдат принудени да извадят второ такова разрешително в Европейския съюз Комисията се опитва да не отежнява изискванията. Мисля, че имаме обаче ясен така, правен а, мандат, който ни дава а, регламент 216. Всички, които живеят а, в Европейския съюз и управляват а, самолети извън Европейския съюз, трябва или пък в Европейския, или извън него, трябва да отговарят на изискванията, които въжат за всички европейски пилоти. Американските пилоти, които летат в Европа, трябва да отговарят на европейските правила. Опитваме се да разрешим този въпрос по най-уместният начин, така както сме направили примерно с американското оборудване, аеронавтични а, а, елементи, апарати, които летят в Европа. Използваме този подход за одобряване, както одобряваме а, оборудването, по същия принцип ще одобряваме и разрешителните издадени в САЩ. Условията трябва да бъдат предложени и одобрени в рамките на съответните двустранни споразумения. В случая на САЩ е необходимо да се договори приложение към споразумението и се радвам да спомена, че споразумението, което влезе в сила в, на 1 май, предвижда договаряне на подобно допълнение или приложение, ако щете, и ще вървим колкото може по-бързо към постигане на подобно споразумение. Като имаме предвид положението на бъдствостаните отношения с САЩ, Канада и Бразилия, не трябва да забравяме, че в момента не съществува такова ниво на взаимно доверие а, между нас и други трети страни. И а, аз а, след редица консултации, широки консултации, а, излезе със становище а, да се приемат а, разрешителни за правомощи. Как да се приемат решителни правомощи, издадени в трети страни, правиления издадени в трети страни? По този начин фактически, фактически ние прилагаме, ние прилагаме и тук правилата, прияти от съвместният орган. Не става дума за някаква революция, господин председател. Общите условия за приемане на разрешителните издадени в трети страни, които ще ви бъдат пратени през юли, ще можете да се запознаете тогава с тях. След съответното обсъждане решихме да има преходен период от две години за пилоти, които летат в Европа с разрешителни издадени от трети страни. Тоест, още две години те ще могат да използват тези разрешителни в Европа, и смятаме, че това е, им дава достатъчно време, за да могат да отговорят на изискването на една истинска общоевропейска а, система за разрешителни за преуправление на въздушни апарати. И сега, след като влезе споразумението в сила с САЩ, там също въжи този двугодишен период и надяваме се по този начин въпросът ще бъде решен. и накрая смятам, че е необходимо да ви обърна внимание към още нещо Положението в, с Канада и Бразилия е малко по-сложно. Предложихме подобна система, както между нас и САЩ. И е, вчера разгледахме въпроса как да е, подходим към проблемите между нас и Канада и Бразилия. Стигна се до заключение, че е необходима така цялостна европейска процедура за разработване на нови приложения, в които да се оточнат условията за взаимно признаване на разрешителните. Едва след като съвет и Европейският парламент одобрят официалното предложение на комисията, ще може да продължим е, е, работата нататък. Знам, че парламентът има право на политически надзор Знаем, че тази процедура е доста тежка, като се има предвид краткото време. И се съмнявам, че тя ще отговори на очакванията на отрасъла, който очаква по-облегчена процедура за взаимно признаване на разрешителните. Боим се също така, че ще се създаде дисбаланс между начина по който третираме промените на условията за взаимно признаване на сертификатите и как сега ще се отнесем пък към разрешителните. Това са проблемите, пред които сме изправени. Това е мнението и на Корепер. И а, опитах се накратко и надявам се по така, един балансиран начин да ви представя състоянието на нещата. Мисля, че говорих дългичко, но въпросът е сложен, проблемите са важни. И, и ще се спра на два въпроса, повдигнати от господин Алкадрауи. Първо за, дълг, за дългите полети. Това е а, а, важен въпрос. А, този въпрос беше прехвърлен от съществуващите от съществуващите а, правила, на които започнаваше сега, а, към това, което обсъждаме днес, така наречена FTL – FCL, а, лицензирането на полетният персонал. А, мисля, че по този начин изяснявам а, въпроса. А просто се прехвърля а, съответната част от регламента от едно място, а, за да бъде а, третирана другаде. Господин Рике. Благодаря. Мисля, че бяха дадени отговори на някои от въпросите. Искам само да подчертая факта, че по отношение на еквивалентността на разрешителните за правоуправление в Европа става дума за около повече от хиляда души, е, които са засегнати. Въпросът, е, който се поставя, американският е, пилот в Европа, ако няма споразумение до април 2014 година, как ще се развият нещата с тази еквивалентност и ще се продължат ли временните мерки до постигането на споразумение? И ако няма споразумение до 2014 година, разрешителното ще бъде загубено, което ще бъде катастрофално за тези пилоти. Разбираме, че има дебат, че е, ще има споразумение за еквивалентност. Е, то трябва да бъде сключено в 2014 година. Обаче, ако това не, случ... не се случи, ще може ли Европейската комисия да каже какво ще предприеме, ако такова споразумение не бъде сключено? Господин Майснер. Госпожа Майснер. Благодаря. Нека да продължа казаното Доминик Рикер. Разрешителните за пилоти, придобити в Съединените щати, има по-силни и по-безопасни неща от европейския вариант, има опасност тези разрешителни да не бъдат признати. Вие казахте, че споразумението с Съединените щати означава, че ние ще трябва да ги признаем. Искам само да съм сигурна, че правилно съм разбрала. Второ, споразумението между Европейския съюз и САЩ. Говорим за еквивалентност и понякога те имат предимство над нас. Какво ще направи Съединените щати с лицензиите, които са издадени в Европа. А, ние това трябва да се отчете. Нези, които имат, са получили лицензии в САЩ, да могат да ги ползват тук. И също така искаме да има справедливост. По отношение на Бразилия, съветът е, ще трябва да приеме споразумението. Мисля, че вие казахте, че съветът ще трябва да приеме. Това така ли е? Вече за свършен факт ли говорим? И накрая за Круз Релив. И за а, е, съпилотите могат да летят в големи самолети, само ако в симулациите, в тренажорите са показали, че могат да се справят с определени ситуации, в това число и приземяване. Аз се очудвам от това, което е, чувам. Ако някой изля, излязал в отпуск по майчинство, и след това се върне, а, можем ли да сме сигурни, че това, такова лице ще има необходимата компетентност? Следващият оратор. Благодаря. Остават още няколко нерешени въпроса. Първо, координацията. Behörden gegenüber brasilianischen und kanadischen какъв е подходът на САЩ към Канада и Бразилия и европейските лицензии. Вие казахте, че е възможно да има трудности с Бразилия и Канада. Какви точно ще бъдат тези трудности? И е, още един път ли ще оставим Съединените щати да правят е, каквото си искат? Или може би е, става дума чисто и просто за информация? Аз познавам пилоти, които е, отиват на обучение в Съединените щати, тъй като е по-лесно и, и не е толкова скъпо. Е, и също така те се интересуват от защитата, която могат да получат тук. Може би нашите изпити са толкова демодирани и толкова трудни, че отблъскват хората. Аз бих искала да получа малко по-конкретна информация по тези въпроси. А, госпожа Фостер, благодаря. По отношение за вторите пилоти. Пилотите, тогава, когато има двама втори пилоти, това е за дълги полети, защото отсечките са много дълги. Те се редуват, за да могат пилотите да почиват. Така че двама втори пилоти в пилотската кабина не е нищо необичайно. Това е отдавнашна практика. Е, и, и става дума за втори пилоти, които са обучени по един и същи начин. Мисля, че тук няма никакъв проблем. Както каза Матио Болдуин, тук просто се е, прилагат на практика е, съществуващи принципи. Хубаво е, че водим този дебат, защото въпросът за издаване на разрешителни в трети страни е много важен от гледна точка на Обединеното кралство. Особено в някои страни в Европа има взаимно признаване. Въпросът не е кой знае, не се е поставил с острота английските власти са смятали, че лица с разрешителни получени в Съединените щати са добри пилоти. Въпросът за безопасността никога не, не се е повдигал. Всъщност, ние хубаво е, че водим дискусии и се радвам, че срокът е отложен до 2014 година. Само, че ние трябва да се пазим за някои, от някои неща. Особено в е, Обединеното кралство има много тремажа, има тренажори, инструктори. Въпросът е, е, възникна от една по-различна формулировка. Говореше се преди за граждани, сега се говори за жители – има притеснения. Ние не искаме хиляди, да има хиляди пилоти в Европа, които изведнъж се оказва, че са без работа. Това не е приемливо. Освен това, ако искаме да направим, да сменим вида разрешително, трябва да сме реалистични. Ако съм получил разрешително в Съединените щати, качеството му е същото като разено в друга страна. Мисля, че да се намеква, че качеството е по-низко е обидно. Нека да разговаряме като големи хора. Надявам се, ние знаем, че имаме нужда от една разумна система в Европа, имаме нужда от упростена система. Заедно с това обаче трябва да подхождаме разумно, да не наказваме хора и фирми, да не очакваме от тях 150 часа теоретична подготовка или нещо друго, от което нямат нужда. Аз съм разчитам на хора, които са добре обучени и уверени. Никога не съм имала проблем с пилоти, получили разрешителници в други страни. Надявам се, че комисията и Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването ще постигнат споразумение, за да а, постигнем споразумение. И с това, господин председател, аз мисля, че ние повдигнахме доста въпроси. Но всъщност е основният въпрос. Благодаря а, на комисията за коментарите. Господин Редборн. Един общ коментар, който е важен в контекста на водения дебат – към мен се обърнаха много избиратели по тези конкретни въпроси. Един от сериозните им проблеми, организациите, които представляват, е невъзможността им да изложат тезата си пред организациите. Защо не направите така, че членството да бъде публично, така че хората да могат да изложат своите проблеми. Комисията иска да изгради по-добър образ за себе си, но решенията продължават да се взимат тайно от група лица, които дори не познаваме. Това е първото. Второто. Всеки път, когато дойда в тази парламентарна комисия, не все трябва да се занимаваме с някакъв с някаква последица от лошо решение. Що се отнася до предложенията за частните пилоти и общо въздухоплаване – Споделям напълно изразените притеснения. Ще спомена, ще повдигна 3-4 въпроса, които притесняват мен. Първо, решението на Европейската агенция за безопасност застрашава една ситуация, която е се възприета от много години. Всъщност това е решение на несъществуващ проблем место, място, в което е регистриран пилотът е без значение. Според тези предложения, пилоти, регистрирани в Европа, трябва да имат европейски лиценз, независимо от това дали самолетът им е регистриран в Европа или другаде. Това е дискриминация срещу европейски пилоти с европейски разрешителни. Защо? В Съединените щати пилоти, регистрирани в САЩ с американски разрешителни, могат да летат на американски самолети в Европа, но обратното не е възможно. Много е странно това. Второ, няма причина системата да се променя. Говорим за безопасност и така нататък. Има ли данни, че лицензите, че разрешителните в момента подкопават безопасността? Аз мисля, че не. От търговска гледна точка вече има европейски разпоредби за блокиране на това, което е опасно. Третият елемент е свързан с разходите и да не смятаме, че това е маловажен въпрос. Ако пилотите трябва да сменят разрешителното си, ако трябва да получат трет, е, ново разрешително, става дума за 68 000 души. Разходите, свързани с преквалификацията, 125 е милиона лири. Това не е малко при несъществуващ проблем. Да, вярно е се... Е, вярно, е, че се очаква споразумение с САЩ 2014 година и като знам как стоят нещата с, споразумение... Казва, се, че се очаква споразумение с САЩ 2014 година, но опита ми сочи, че това може и да не стане. Ние като парламент трябва да отхвърлим това предложение, докато нямаме ясно споразумение, че пилоти с, американски, с американско защитно няма да бъдат жертва на дискриминация. Аз нямаше да взема думата, но трябва да ви кажа, че по-голяма част от времето ви, времето ми преминава в преодоляване последствията на решенията на съвета. А, и трябва да напомня, освен това, на всички вас, че парламентът прие регламент 216 по отношение на разрешителните. Така че не може сега да се отказвам от взетите решения, защото може да има някакви проблеми. 2008 година бе взето решение, че така искаме да вземем решение. Господин е, беше напълно прав да каже самото начало, че това е позицията на парламента. А именно, искаме европейски а, разрешителни, а не национални. Точка. Интересно ми е а, казаното по отношение на вторите пилоти от госпожа Фостер и отежнени екипи. Има обаче нещо интересното, когато се прави сравнение между САЩ и Европейския съюз. Можете да летите на един самолет в рамките на САЩ с втори пилот, който всъщност дори няма разрешително да пътува на този тип самолети. Някои от американските регламенти всъщност не са съвсем издържани. Това е проблема. Представете ли си, пилот лети на самолет, на който няма разрешително да лети. Нищо, че е втори пилот. Така че госпожа Фостер наистина е права по отношение на тези а, утежнени екипажи и проблема свързан с това. По-нататък, госпожа Лихтенбергер. Е, струва ми се, че решението е здравата ме господин, е, правата ме господин Боден, ако греша, именно взаимното признаване на разрешителните на пилотите и в САЩ, и в, Евро... и в Европа. До сега не се признават е, в САЩ разрешителните на Европейския съюз. Ако така стоят нещата, тогава съм съгласен с казаното от господин Брадбор. И разрешенията, които се дават в САЩ, трябва да бъдат приемливи и да се признават в рамките на Европейския съюз. Съгласен съм. Но то същото въжи и за разрешителните на Европейския съюз. Те трябва да се признават в САЩ. Такава. Ето е дилемата. Ако САЩ не ги признава, тогава защо пък ние да признаваме техните разрешителни? Защо? Отново се връщаме към госпожа Лихтенбергер. Това е друг случай ли е? А, о, още веднъж случай, в който САЩ ни диктува какво Европа и Европейския съюз трябва да прави или не. И ние какво правим в Европейския съюз? Нищо не правим, отстъпва назад и се предаваме. Напълно съм съгласен казаното от вас. Нямам проблем с е, лично аз с приемането на техните е, разрешителни, но и те трябва да приемат нашите разрешителни. Ако приемаме датата 2014 година, тогава предлагам да се окаже максимален натиск върху САЩ до този период по от време, по същия начин, по който те оказват въздействие върху депутати в Европейския парламент. Айде, сега нека да възприемем именно този подход. Трябва съвсем да сме наясно, господин Болдуин че още две години имаме на разположение да постигнем споразумение с САЩ, но съвсем честно ще ви кажа, ако САЩ не и свършат е, тяхната страна от сделката и ние няма да си свършим нашата. Господин Алкадрави, предлагам комисията да, да даде отговор на въпросите. Иначе съм съгласен. Колеги, колегите всъщност зададаха въпроси е, именно по посока на моите въпроси. Имате думата. I, I, I one... Забравих да кажа нещо. Имаше един случай за дискриминация по отношение на възрастта. Бихте ли ни уточнили малко този въпрос в американска в Уточнява се въпроса и има ли дискриминация по отношение възрастта в американските медицински прегледи. Господин Балден. Дори и по стандартите на комисията наистина сме объркани вече, но се по... ще получим отговор, надявам се, докато го говоря. И сега. Въпросите бяха зададени много ясно, дебат е много интересен. Господин Рекей, вашата тревога по отношение на това, че ако не можем да успеем в преговорите, ще попадем в вакуум, защото времето ще изтече. Прав сте. Обръщам се сега към председателя. Не трябва да преговаряме време, просто защото времето изтича и да претупаме преговорите. Нужно е да има гъвкав подход. С държавите членки имаме споразумение в рамките на комисията, а именно, че преходния период много внимателно ще бъде контролиран от нас, дори и в хода на преговорите. За нас ще бъде лесно да го направим. След това можем да вземем решение близо до крайния срок, дали не трябва да продължим този преходен период. Трябва да се вземе конкретно решение. Логиката. Каква е? Връщам се на разходите и трудностите и затрудненията, пред които могат да бъдат изправени хората, летейки в рамките на Европа, САЩ към САЩ. Трябва много внимателно да уточним тези неща, да изградим процедури, които няма в крайна сметка да ни остават за да не на улица 2014 година, да не можем да маневрираме. Госпожа Майснер. Въпросите за безопасността също така и господин Брат Борн. Една от притесненията ни, споделени от парламента, като ни предоставихте и мандата 2008 година със сигурност по отношение на директивата, е в следното – някои от тези изисквания, съвместни изисквания, просто не се прилагат или няма да могат да бъдат приложени по отношение на плановете и пилотите в трети страни, за да се гарантира по-голяма сигурност. Нещо друго, което вие казахте, госпожа Майстер, по отношение взаимоотношенията ни с САЩ. Непрекъснато възниква този въпрос в дебата. Споделям го. Наистина преговорите не трябва и няма да бъдат еднопосочни. Ако нямаме признаване на нашите разрешителни в САЩ, тогава естествено и обратното ще бъде валидно за американските. Нужно е да се преговаря, така че да се запазят правата и на двете страни за целта на сигурността и справедливост от двете страни на Атлантическия океан. По отношение а, въпроса за Cruise Relief – Ключово, поред мен, е изискването към пилотите, имайки предвид, е, разбира се, такъв е, случай, ако те са спряли за известно време да пилотират самолети, да имат опреснително е, обучение. Много валиден е вашия въпрос. Госпожа Лихтенбъргер, мисля, че аз обясних, но може би не много ясно. Малко повече трудности има по отношение на Канада и Бразилия. Има предвид процедурите, пред които сме изправени, когато договаряме нови приложения. Не искам да говоря от името на съвета, но ще се опитам да ви обясня това, което аз разбрах е, по отношение с поразумението от Кореба Ариест вчера. Пълен европейски процес – за мандат в съвместната комисия, която трябва да има, за да стигне до съгласие по отношение на приложенията с парламента. Съвета комисията трябва да се уточни и получи съгласие по този въпрос. Съветът взе решение, че няма да прибързва с процедурите. Искам да разсея тревогите. Необходимо е естествено много ясен контрол – на предложението по отношение на промишлеността и отрасъла, за да се може да се разработи успешен, бърз а, начин за намиране на решение в бъдеще с Бразилия. Благодаря на казаното госпожа Фостер. Относно деликатността на този въпрос. Това е много ясно. Нашата цел е да гарантираме сигурност и правилно прилагане на правилата. Господин Брадборн, благодаря а, на ваш, за вашата премота. Верно е, че понякога лобитата в сектора или заинтересованите групи понякога трудно достигат до механизма за взимане на решение в Брюксел. Това го усещам и комисията. Една от целите ни е да бъде максимално на разположение на всички групи, които проявяват съответен интерес. Аз лично се участвам в в, в спортната асоциация и се явявам в парламента когато има ежегодната среща. Така че напълно разбирам а, колко са ядосани хората, когато машинарията е далеч от тях и не ги слуша. По отношение агенцията, това всъщност е, е един орган, създаден, създаден ако някой... Виждам, че има въпрос в залата да спрели. Органа е представен от всички участници, включително и държавите членки, и слушват се директно повдигнатите въпроси за взимане на решение. Разбира се, комисията не работи самостоятелно. Има контрол от Европейската комисия, от Европейския парламент, както от самата агенция, която контролира собствената си комисия. По същество и въпросите на господин Бор мога да кажа а, ясно, че ще отговоря последния начин. Имаше споразумение, че искаме да имаме европейско разрешително 2008 година и разчитам на този аргумент именно. Взехме това решение. Край. Ако можем да преговаряме успешно в рамките на споразумението с САЩ по този въпрос, можем в крайна сметка да постигнем взаимно признаване на разрешителните. Или този е, сценарий, който вие очертахте, наистина ние не искаме в никакъв случай да стигнем до него. Трябва да бъдем гъвкави, когато това се наложи. Разбира се, ще има и цена, която трябва да се плати, огромна цена това разбираме и ще се опитаме да го разрешим проблема. Искаме да постигнем равнопоставеност и еднакво участие. Наистина съществуващите изисквания нямат тази задължителен характер, както казахте вие, госпожо Майзер. Трябва да гарантираме наистина а, справедливост и равнопоставеност. Вярваме, че някои от разрешителните на САЩ може би трябва да отговарят на допълнителни изисквания за обучение, което се прави от години в Европа, заради сигурността. Това е много важно. Наистина, споразумението за безопасност е основанието, възоснова на което ние правим всичко това. Опитваме се да не правим революция и изграждаме именно а, системата възоснова на съществуващите правила. Това не е нещо ново и радикално различно. Ако преговорите вървят успешно, а имаме време да ги и провеждаме както трябва. Остава да се надяваме, че американската страна ще прояви готовност, така че би трябвало в крайна сметка да преодолеем изказаните от вас притеснения. И последния въпрос. Различно предложение медицинските прегледи. Изискванията отново са прехвърлени от съответните съвместни изисквания по отношение на частотата на прегледите. Освен това, ние искаме медицинско свидетелство от а, общо практикуващ лекар, лекар по отношение на всички пилоти, така че да няма никаква дискриминация, включително и по отношение на възрастта. Надявам се, че успях да отговоря на тези сложни въпроси, политически и технически въпроси. Ако има възможност, ще отговоря на други въпроси. Благодаря. Благодаря. По какво искате да питате за дискриминацията по възраст? Мисля, че той, на този въпрос беше отговорено. Не, не беше отговорено. Какво е положението в, в САЩ, в Канада, Бразилия и така нататък за разрешителни издадени в Европа. Имат ли, има ли в Бразилия подобен проблем, господин Болдуин? Е, първо, европейските решителни не се приемат от тях. Аз е, съм нов в тази област, но доколкото разбирам, а, е, в, Бразил, а, е, в Бразилия а, не се, няма подобна еквивалентност, не е прията и за САЩ а, на разрешителните. Не съм съвсем сигурен, ако решите, ще проверя и ще ви съобща. Ако обичате да осведомите госпожа Лихтенбергер как стои точно положението, как стоят нещата по този въпрос. И аз имам още един бърз въпрос, защото господин Болдуин, вие споменахте предложение на комисията, което трябва да бъде прието от съвета по отношение на а, приемането на европейските разрешителни в Канада и другаде. Мятате има, че такова предложение е направено или вие планирате да го направите? Възнамерявате да го направите? Не разбрах много точно. Господин Болдвай. А, тук се съветвах с моите сътрудничка. Все още не сме направили официално предложението. В Корепер беше обсъдено основ, беше основата за взимане на решение за подобно предложение. И аз обясних какви са а, нашите тревоги, а, това са тревогите и на съвета. Благодаря. Господин Алкадрал, имате ли да добавите нещо в заключение? Не. Мисля, че доста изчерпателно обсъдихме проблема. И след като получим предложение, ще обсъдим през комисията по-нататъчната нете стъпки в тази област. Благодаря. Искам да напомня на депутатите, че тук това е процедура за регулиране с надзор. Парламента има право на вето в момента проектът не е преведен на всички езици. Когато бъде преведен на всички официални езици, парламентът има на разположение 3 месеца, за да възрази съгласно от член 88 от правилника. Ние можем да направим възражение. Ако се получат възражения, по тях ще се гласува на следващото заседание на транспортната комисия. Не пленарна, на пленарно заседание, а на пленарно заседание на комисията се взима това решение. Искам да ви напомня, че в края на май започва вакансията за различни европейски институции. По тази процедура с надзор за използваме правомощията на парламента Срокът за възражение ще започне да тече през юли, т.е. срокът за внасяне на възражение срещу предложението могат да бъдат гласувани тези възражения през септември в комисия. Сега, по точка други. Господин Болден, ще ви дам думата да кажете нещо за исландските вулкани и е, последните е, събития в тази сага как е името на вулкана миналата година ни беше много трудно да го произнесем, дано да е по-лесно сега. А, забравих името. Гризброкен, мисля, че е името. Забравих името на предишния доклад. На вулкан ще се упражнявам да го произнасям. Господин председател, а, а, необходими са ни повече вулкани, за да стигнем до един европейско небе. Напомнихте ми за ужасната история по време на Виетнамската война, когато трябваше да се унищожи едно село, за да бъде спасено. Не ни трябват истински, но метафорични вулкани, ако мога така да се изразя. Трудно е. Трудно е за всички ни, в, в, в, в, която се намираме в подобно подобни проблеми. Ние, технократите, трябва да си помислим, че нашата дейност има реално въздействие върху живота на, на хората. Полетите между... А, аз използвам полетите между Брюксел и Манчестер, тук госпожа Фостер между Брюксел и Ливърпул. И трябва да се запознаем с каква е метеорологическата прогноза. Сега положението е не е така стабилно като миналата година, когато вулканичният облак се задържа над Европа. Тази година не очакваме подобно време. Смятаме, че е, фронтът ще се предвижи и е много трудно да се предсказват нещата така, за 2-3 дни напред, нещо, което може да се направи миналата година. Тоест ще получаваме информация ден за ден. Също така, какъв ще е обема на вулканичната пепел, която се изхвърля в атмосферата, не може да се предскаже. Тя е от различно качество, изглежда ще пада на Земята по-бързо, но става дума за едно голямо изригване. И не знаеме какъв ще бъде обема и дължината на това изригване. Всичко това са неизвестни, които правят прогнозите трудни. Нещо, което не се е променило от миналата година, съвсем откровено казано, европейското пространство, въздушно пространство остава суверенна отговорност на държавите членки, които могат да затварят въздушното си пространство за полети. И именно това се опитахме да направим, когато където макар и да признаваме суверенитета, не трябва да се забравя, че това е една мрежа от европейски въздушни пространства и всички трябва да съзнават предимствата на едно общо единно европейско небе. Какво е различното тази година? Тази година, тази, сутрин трябваше да участвам в една телеконференция, но трябваше да дойда тук. По-добре координираме работата си чрез дневни телефонни конференции. Е, това се отнася и до регулаторите, и до тези, които използват е, въздушното пространство, до доставчиците на аеро на навигационни услуги. Опитваме се да видим какво можем да направим, да не правим никакви компромиси с нашата е, програма за безопасност. Разполагаме сега и с насоките на ИКАО и те ни оказват как да правим преценка на рисковете за безопасността на полетите, спрямо безопасността на полетите. Това ще даде възможност на авиолиниите да оценяват така по един доста съвременен и, и усъвършенстван начин дали е безопасно да предприемат полети в едно или друго, една или друга част на въздушното пространство. Не е необходимо евроконтрол да казва затваряме въздушното пространство в една или друга част на Европа. И, например, в е, Обединеното кралство през последните 24 часа да, 250 полета бяха отменени. Но иначе, сега да говорим за хиляди полети, ако беше наложена цялостна забрана върху полетите. Сега, какво е най-новото? Всички страни членки а, а, възприемат а, а, а, подхода, този подход на частично затваряне. Тази сутрин а, а, част от германското въздушно пространство е затворено, особено около Берлин, поради това, че части от вулканичният облак са там. Днес се очакват в Великобритания положението е по-добро, въпреки че се очакват още последиците от вчерашното затваряне на вътрешното пространство. В част от Великобритания ще има заседание, на което днес, което ще се изясни докъде сме стигнали и какво е положението. Но, и, е, трябва да признаем, господин председател, че има разлики и в начините по който страните членки подхождат към този въпрос. Примерно затварянето на германското въздушно пространство днес – беше целенасочено около Бремен и Хамбург само беше, главно беше направено това. И пораженията са сравнително ограничени. И мисля, че ще бъде много полезно да се опитаме да представяме на вашия секретарят редовни сводки, актуализирани сводки за положението в европейското въздушно пространство по отношение на вулканичният облак. Благодаря. Благодаря, господин Болдуин. Използвайте мен, мен, чрез мен може тази информация да бъде подавана, подобни сводки да бъдат подавани на останалите члени на комисията. Има ли въпроси? Няма изглежда. Много сме благодарни за актуализираната информация и се надяваме, че този вулкан ще отихне за да можем да възстановим а, нормалният въздушен трафик в Европа. Има ли друго по точка разни? Няма. Благодаря на преводачите, на